Председателят. Добро утро, дами и господа. Откривам заседанието. Ще започна с някои съобщения. Първото, което особено ме вълнува, е свързано с това, че госпожа Каролайн Лукас в писмен вид обе... уведоми парламента за приключването на нейния мандат в Европейския парламент след избирането и за депутат в английския парламент. В съответствие с член 7 алинея 2 за избор на депутати в Европейския парламент, а, мястото и се освобождава от 18 май 2010 година. Също така ви информирам, че считано от 12 май 2010 година господин Макмилан Скот се присъединява към групата на Алианс за демократи и либерали за Европа. Сега, по точка Последваща точка от дневния ред ще разгледаме бюджета на парламента, коригиращ бюджет 01-2010, раздел 1 парламент, докладчик е Владимир Манка. След това ще разгледаме бюджетната прогноза с докладчик Хелга Трюпла. Сега дам думата на господин Манка за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Вследствие на влизането в сила на Лисабонския договор, много процедури стават по-директни и по-прозрачни. Европейския парламент разполага с повече правомощия. Европейския съюз е засилил своето влияние навън. Това означава, че гражданите на държавите членки могат да повлияват супранационални действия и събития. Трябва да се гарантира всички граждани да се възползват от тази възможност и да използват всички демократични инструменти. Използването на тези демократични инструменти не бива да бъде свързано с голямо разходване на финансови средства. Разбира се, тези промени ще имат влияние върху някои от институциите на Европейския съюз за 2010 година. Резервите в бюджетна линия 5 ще бъдат увеличени това е следствие на влизането в сила на Лисабонския договор. Днес ще се занимаем а, с коригиращия бюджет, бюджет, свързан с бюджета за 2010 година. При допълнителните средства направихме всичко възможно, за да ам, предоставим необходимия резерв, както и да се преструктурират различните видове разходи. Коригиращият бюджет на Европейския парламент ще предостави допълнителни средства, така че Европейския парламент да може да изпълнява нормално функциите си на съзаконодател съвместно с съвета. Резултатите от коригиращия бюджет ще бъдат по-низки от предвиденото. 4 милиона евро са предвидени. Намаляването на необходимите средства ще бъде прието с месец по-рано от предвиденото. Повечето институции и органи, не само в Европа и в световен мащаб, са повлияни от кризата и те ще използват тази, този е, факт и тази ситуация, за да засилят конкурентоспособността и растежа. Това е е, една възможност, която трябва да се използва и от Европейския парламент и другите институции. Трябва да се предприемат е, да се предприеме спестяване на средства и тяхното разумно разходване. През декември бяха договорени договорени спестявания в рамките на DJ Inlu, свързани с сигурността. Сега давам думата на госпожа Хелга Трупел, също докладчик, за 4 минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Бюджета за 2011 година е първият правилен и коректен бюджет след влизането на договора от Лисабон в сила. Това означава, че парламентът разполага с повече правомощия, повече задачи, по-голяма отговорност. Имаме повече задачи, свързани с законотворчеството имаме нужда и по всички тези изброени от мен причини от повече финансови средства. Ние се намираме в ситуация на криза, на финансова криза, криза свързана и с еврото. Налага се извършването е, на мерки за спестявания, свързани с кризата в Гърция. Ние трябва да вземем една много отговорна позиция, която ще бъде свързана и с е, изготвянето на бюджета. В бюджета за 2011 година е отразена позицията на мнозинството. 20% от а, бюджета е, е граничната стойност, която беше определена от институционалната рамка но той не е много актуален, тъй като реалността беше променена. Това е свързано с нашите правомощия, с това, че ние поемаме по-голяма отговорност. Трябва да сме по-отговорни, по-самодисциплинирани, за да можем да се вместим в тази рамка от 20%. Бюрото определи 39 милиона над това, което беше заложено през 2010 година. Бяха проведени дебати и беше постигнато съгласие да се разходят 20, милион, 20 милиона евро. Бяха предвидени повече средства за проучвания, за библиотечно дело и така нататък. Това е добре, ако в Страсбург за бъдеще се използват повече велосипеди. Има, разбира се, и противоречия. Дали през 2011 година трябва да се предвидят 1500 евро в повече за парламентарните сътрудници. Това са тези 20 милиарда евро отгоре. Е, бяха предвидени средства в резерва, тъй като имаме нужда от допълнителни оценки и в, е, в, в е, хода на годината можем да коригираме тази сума. По отношение на конфликта, свързан с постигането на нашите цели, трябва да сме по-чувствителни и трябва да се откажем от това увеличение от 1500 евро. Не трябва да променяме правилника, свързан с парламентарните сътрудници, а по възможно да се съкратят командировките и служебните пътувания, което ще е свързано и с опазване на околната среда. Ще е много добре, ако постигнем покачване на ефективността и а, намалим емисиите на въглероден двуокис както и да се намали използването на електроенергия. Ние трябва да покажем отговорност не само в политическите, по политическите аспекти, но аспекти свързани с околната среда. Сега ораторите от името на групите, господин Фернандес за 3 минути. Благодаря ви, скъпи колеги. Европейската народна партия напълно подкрепя дисциплината, прецизността и аналитичността на бюджета и затова поздравяваме администрацията за извършената работа. Тя е насочена към определяне на постоянните и променливи разходи. Ние смятаме, че има какво да се подобри обаче. Ние се застъпваме за дългосрочна стратегия към, по отношение на сградите. Застъпваме се и а, е, за реализъм. Смятаме, че трябва да работим на бюджет на нулева основа, така че да се а, е, да има оправдание за абсолютно всички разходи бихме искали да се застъпим за спестявания и следователно би следвало да се намалят разходите в някои бюджетни функции. Това е много важна цел за парламента. Ние знаем, че без законодателство или при наличието на лошо законодателство цената се повишава. В крайна сметка тя се плаща от европейските граждани. За да решим проблемите, свързани е, с е, влизането в сила на Лисабонския договор и за да спазим законодателството, ние би трябвало да увеличим е, количеството и качеството на човешките ресурси. Искам само да ви напомня, че и към нас предстои да се присъединят допълнително 18 депутати и трябва да се осигурят условия за тяхната нормална работа. Живеем в много важен момент за институциите, а институциите играят много важна роля. Не можем да си позволим да се провалим, трябва да разполагаме с необходимите ресурси, за да решим поставен, поставящите се въпроси. Знаем, че популизмът и демагогията винаги намират поле за изява, когато говорим за бюджета. Не е вярно, не са прави тези, които казват, че искаме повече пари за депутатите. Вярното е, че искаме повече средства, за да можем да си вършим работата достойно и да отговорим на е, предизвикателствата. Благодаря ви, е, господин Фернандес. Сега господин Воган има думата. В е, нашите дискусии виждаме, че се, се поставят много въпроси. Аз смятам, че сега има много, е, много малко различия между бюрото и бюджетната комисия, с изключение на 3-4 въпроса. Един от тях е 10-процентния прак, друг е, проблем е резерва за сградите, друг проблем и транша за, 15, за 1500 евро за депутат за сътрудник. Тези два транша, 1500 евро, за депутат са противоречиви. Те са особено спорни в трудни времена. Всички сме наясно с това, че Лисабонския договор ни дава повече отговорности. Постигнат е компромис за 1500 евро резервът ще остане там, докато бъде направена точна оценка на разходите. Другият противоречив въпрос е надбавката за служба. Целта е да се ограничи тази сума до 4000 евро. Е, необходимо е Необходимо е, необходимо да се представят и оправдателни документи. Колегите са тези, които ще решат дали тези два компромиса са приемливи. Аз мисля, че мнозинството от социалистите ще преценят, че тези компромиси са приемливи. В хода на дискусиите стана ясно още нещо, а именно, ако искаме да финансираме допълнителните правомощия в бъдеще, трябва да спестим от други места. За бюджета 2011 година са направени някои опити за економии и увеличението е от 6,5 до 5,8. Мисля обаче, че трябва да положим допълнителни усилия в бъдеще. Бюрото ще представи предложение не само за разходите, а и за евентуалните економии. Мисля, че тези економии ще предполагат промяна в начина по който работим. Също така в бъдеще, ако бюрото представи предложения за економии, ще се проведа дискусии с депутатите в наранен етап. По този начин депутатите ще могат да очертаят своите приоритети. Междувременно ние трябва да продължим да работим така, щото бюджета за 2011 година да бъде приемлив за депутатите, а също така и за гражданите. Благодаря господин Воган. Сега думата има господин Хаглун за 3 минути от името на либералите. Госпожо председател, да, това беше една много интересна дискусия, която проведохме, свързана с бюджета на парламента през следващата година. Искам да благодаря на госпожа Трюпел за чудесно свършената от нея работа, както и за балансираната отправна точка, която тя представи. Разбира се, Лисабонския договор води след себе си редица потребности и нужди. Разходите ще се покачат, тъй като ще има повече дейности, които ще бъдат упражнявани от страна на парламента. Но странно е, че нищо не беше казано за това как ние можем да преструктурираме нашата дейност, за да можем да откликнем по-ефективно на тези потребности. Либералите са критично настроени, що се отнася до предложенията, свързани с бюджета. Либералите няма да приемат допълнителни изслушвания, свързани с тези 1500 евро за асистентите. Също ние няма да допуснем и увеличаване на представителните. Ние не искаме да се увеличават разходите. Ето защо не мога да разбера, когато се казва, че а, това не е увеличаване на разходите, а начин а, по който ние ще изпълним, ще се справим с нашите задачи. Освен това, трябва да имаме предвид, че колкото повече сътрудници назначаваме, толкова повече място ще е необходимо в нашите сгради. Ето защо това трябва да ги имаме предвид по време на гласуването. Госпожа Трюбел от името на Зелените, минута и половина. Dank. Благодаря. Искам да започна с думата баланс, която беше спомената от колегата преди мен. Когато обсъждаме бюджета за 2011 година, много е важна тази дума баланс. Как да намерим ние баланс? Е, в рамките на бюджета. Колегата Фернандес говореше за популизъм. Предвид съображенията в рамките на парламента беше проявена много голяма дисциплинираност по отношение на бюджета за 2011 година. Ние трябва да стигнем до убеждението, че предвид изискванията към отделните държави членки за предприемане на мерки за спестяване, Смятам, че трябва да сме по-отговорни в рамките на парламента и като се има предвид сегашната ситуация и мерките за спестяване, които се изискват от Гърция. Ние, разбира се, трябва да легитимираме увеличаването на разходите, които ще спомогнат за справянето с нашите задачи. Трябва все пак да има определена степен на ограничаване на тези разходи и по този начин ще изпратим посланието да ние е, сме разбрали каква ситуация се намираме. Трябва да внимаваме какъв сигнал искаме да отправим към обществеността с този бюджет 2011. Сега господин Бокруш от името на европейските консерватори и реформатори. В Румъния с 25% бяха намалени а, е, заплатите на държавните служители. 5 до 15 пък са намалените в а, е, Испания. Португалия и Гърция се правят огромни усилия за спестявания от заплати. В Обединеното кралство новото правителство вече заяви, че е необходимо да се направят големи финансови спестявания още тази година. Та някой в този парламент мисли ли, че е крайно време ние в Европейския парламент да разходваме повече, т.е. да увеличаваме а, нашите кадри за каквито и да е функции. 1500 евро за асистентски. Това е дебат за втория транш от тези пари. И аз казвам, че дори първия транш е напълно излишен. Изобщо не трябва да се говори за втори транш. Трябва да се елиминират и двата, защото не е сега моментът. Знаем, че имаме повече компетенции, но тези компетенции не изискват задължително повече разходи. Напротив, те изискват повече ефикасност при разходването, повече отговорност и отчетност. Аз съм напълно съгласен с госпожа Трупел, която заяви, че има дори място за допълнителни спестявания. Нямаме нужда от толкова много коли, коли тук в а, Страсбург. Аз, например, всеки ден се возя с трамвая, това беше моя билет. Вместо да използвам билет и бизнес класа, за да пестя, мога да използвам економическа класа. Аз, например, никога не съм използвал бизнес класа и то е по принципни съображения, когато лета до тук от Будапешта. Така че има дискусия между Кобо и бюрото. Тя бе полезна, но все пак аз мисля, че има огромни възможности за допълнителни спестявания. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Андреасън. Благодаря, госпожо председател. Отново трябва да кажа, че съм възмутена как евродепутатите тук продължават да изискват увеличаване на бюджета, когато гражданите в държавите членки едва успяват да вържат двата края в тази криза. Но днес ще искам да говоря и за етиката в нашия парламент. По-настоящем смятате ли, че е приемливо че европейските институции искат да увеличат собствения си административен бюджет, както искаме ние а националните го намаляват. Приемливо ли е новите институции да се съдят по едно решение на съвета да се намали малко увеличението на служителите, на заплатите на служителите. Трябва ли парламентът веднага да одобрява сметките за 2008 на съвета, за да може съвета да одобри нашия бюджет, който е увеличен? Нека да ви кажа. Комисията по бюджетен контрол гласува единодушно срещу сметките на бюджета 2008, защото по тях няма прозрачност и ние не искаме да ги одобрим. Освен това, съветът не одобри увеличението на бюджета на парламента. Парламентът пък най-вероятно ще одобри тази седмица сметките на съвета. Малко след това съветът ще одобри допълнителния бюджет за парламента. Та, това гласуване, дами и господа в Европа, тези за нашия бюджет в парламент и тези за освобождаване отговорност на съвета, всъщност показват морала на институциите, които би трябвало да ни управляват. Благодаря. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо. И накрая, за да приключим с депутатите, от, с изказващите се от името на групите, госпожа Вертман. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми колеги. Промените дойдоха с влизането в сила на договора от Лисабон, особено промени свързани с правомощията на парламента. Това определя и разбира се промяна в бюджета на Европейския парламент. Разбира се, трябва да се стремим към альтернативни решения. Трябва да се стремим към увеличаване на нашата отговорност и задължения. Особено по време на най-тежката криза през последните 60 години е добре да се подчертае, че ние като депутати в Европейския парламент трябва с изключителна загриженост да разходваме разходваме бюджетните средства. Ние трябва да работим в тясно сътрудничество и това сътрудничество изисква партньорство. Благодаря ви. Сега преминаваме към другите оратори и сега давам думата на господин Калфин за две минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, позволете ми преди всичко да поздравя докладчиците госпожа трюпел и господин манка за отличната работа в подготовката на решенията които обсъждаме днес трябва да признаем че това съвсем не беше лека задача и дискусията днес го доказва. от една страна ние трябва да дадем пример за икономичност и ефективност при изразходване на средствата на европейските данъкоплатци а от друга да дадем възможност на парламента да изпълни всички свои задължения и отговорности които същите тези данъкоплатци са му възложили с лисабонския договор. факт е че с новия договор за европейския съюз най много промени и нови задължения се възлагат именно на нашата институция един от най сериозните проблеми който предизвика много дискусии беше доколко европейският парламент отчита трудната икономическа ситуация в европа и показва лидерство в ограничаване на разходите и повишаване на тяхната ефективност. парламентарните решения които обсъждаме днес са съобразени с икономическата ситуация с минимално увеличаване на разходите от пет ние даваме възможност за разширяване на състава на европейския парламент с нови 18 члена изискваме от администрацията да осигури експертна подкрепа за значително увеличените области в които решенията на европейския парламент са решаващи. даваме възможност на членовете на парламента да имат повече контакти с избирателите си да осигуряват експертна подготовка в повече области и да изпълняват новите задължения които им бяха възложени с договора от лисабон ние даваме пример за икономичност като вместваме всички нови функции в рамките на надвишаване само с 0,28% на постигнатото преди много години споразумение разходите в европейския парламент да не надвишават двадесет от разходите за администрация от европейския бюджет. същевременно трябва много ясно да заявим че старото споразумение трябва да се предоговори в бъдеще като отрази значително променените функции на институциите и особено увеличаването на ролята и съответно очакванията към европейския парламент колеги все още съществуват резерви. в бъдеще трябва да увеличим усилията си за повишаване на ефективността на работата на парламента като залагаме не на сградите а на новите технологии като дадем пример за институционални и екологични стандарти като анализираме внимателно ефекта от всеки разход и не позволим обичайното за всяка бюрокрация автоматично разрастване на бюджета. не трябва да забравяме че с всяко свое действие ние носим отговорност към нашите избиратели които днес живеят трудно. благодаря Merci, monsieur Калфин. La parole est maintenant à monsieur Alvaro. Благодаря, господин Алваро. Една минута. Благодаря ви много. Разбира се, по време на криза политиците трябва да са в състояние да действат рационално и, а не емоционално, особено когато става въпрос за финансови средства. С договор от Лисабон и свързани с него бюджетни а, въпроси са като прогнозата за времето. Утре се, например, прогнозата е, че ще вали, а в крайна сметка не пада и капка дъжд. Така и е с договор от Лисабон. Ние не знаем а, какво ще е натоварването, какво ще е работното натоварване. И колегите, които работеха преди в комисиите и в бюрото, работеха без да се имат предвид новите промени с влизането на сила договора на Лисабон. Дали ние сме в състояние да спестяваме финансови средства, да структурираме и преструктурираме нашата работа. Ако си отговорим на тези въпроси, това ще ни е от помощ. Нека през следващата година да видим наистина какви нови дейности и задачи ще ни донесе договорът в Лисабон. Благодаря. Господин Аваро, сега господин Чернецки има думата за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Изпитвам известни съмнения по отношение на това, че Европейският парламент който вече има нови правомощия и след Лисабонския договор може да упражнява по-широки пълномощия, има необходимите финансови инструменти. На практика не знаем точно как ще се разрасне ролята ни, но знаем, че пълномощията ни ще се разраснат. Затова очакванията на нашите данакоплаци също ще нараснат към нас. Затова предложението за увеличаване на средствата, свързани с асистентите, са оправдани и политически, и по всякакви други начини. Разбира се, че съзнаваме, че в Гърция има криза, в Южна Европа като цяло това е политически проблем, но според мен не бихме могли да намалим разходите и да урежем по този начин и правомощията си. Обеден съм, че бюджетът на Европейския парламент би трябвало да бъде увеличен. Благодаря. А, месье Вандерступ, по 1 минута 30. Сега думата има господин Вандерступ за една минута. Благодаря, госпожо председател. Увеличеният бюджет е, за 2011 година е 1,7 милиарда. 4600 евро на парламентарист на ден се падат. Това са много пари. И си мисля, че има най-различни начини, по които може да използваме тези средства. Важното, според мен, е обаче гражданите да могат да вземат крайното решение. Би трябвало да дадем на гражданите необходимите правомощия и да се опитаме да спрем с заседанията си на 100 различни места. Това са 4600 евро на ден на човек. Тази сума трябва да бъде свита, защото инак тази тежест ще поемат нашите граждани. Така трябва да бъде, но не е така. Винаги искаме повече. Постоянно върват някакви <clears throat> сделки а, при закрити врата, раздават се някакви пари и трябва да помислим какво ще се случи. И днес, и утре. И дали наистина ги заслужаваме тези 4600 на ден? Гресле, по 1 minute. Госпожа Креслер, една минута. Уважаеми колеги, колега Вандештоп, аз смятам, че оправдавам средствата, които се разходват за нас. Ние няма да си направим услуга, ако създадем такива условия за работа, при които не можем да работим ефективно. Разбира се, е, секретариатите заслужават тези траншове от под 1500 евро. Тези, а, които не искат а, да работят, не трябва а, да отношението към тях да ощетява тези, които искат да работят и се справят добре. Аз искам да повторя, че а, както аз, така и моите сътрудници се заслужаваме средствата, които получаваме. Трябва да се имат предвид излишъците, които се получават от бюджета, те трябва да бъдат контролирани. Имам предвид Web TV и смятам, че разходите за тези програми трябва да бъдат проверени, контролирани от Комисията по бюджетен контрол. Трябва да се види тези дейности, които не са ефективни, да бъдат преструктурирани. Благодаря, госпожо Греслер. Господин Орден, госпожо председател в Европа, навсякъде в Европа институциите трябва да урежат разходите, но парламентът като че ли живее в свой приказен свят. Чувам чудесни думи за ефективност, но бюджета представлява увеличение с 6%. Това е неприемливо. Ние трябва да говорим за спестявания, не за повишаване. Това може да се осъществи по много начини. Най-напред трябва да ограничим ненужните разхищения и разходи. Парламента трябва да настоява съвета да сложи край на този цирк в Страсбург. Допълнителни 50 милиона всяка година ще се спестят, като се закрият 50-те служби на Европейския парламент. Трябва да, администрацията трябва да стане по-економична. Администрацията се увеличи а, с а, огромен брой служители в а, всяк, навсякъде другаде биха се направили а, економии, а ние като че ли живеем в различен свят, ние трябва да предприемем стъпки, за да осъществим действителни економии в бюджета. Благодаря. Господин Стас има думата. Благодаря, госпожо председател, колеги. Искам да се изкажа по допълнителните 1500 евро за секретариат и сътрудници. Ние получихме нови правомощия и мандат по Лисабонския договор. Някои служители ще... Някои депутати ще получат нови задачи, отговорности, например в групата за граждански права или селско стопанство и те трябва да могат да осъществяват свои задачи. Всеки парламентарист ще получи допълнителна сума и 1500 до година. Това е безумно. Аз работя тук от 10 години. Аз работя в комисия, която работи по много въпроси и компетенции, работя с трима сътрудници и мисля, че и други комисии могат да работят с по трима сътрудници. Както каза госпожа Гресле, нези, които искат да работят, трябва да имат повече сътрудници, които не искат да не получават. Това е популизъм. Благодаря. Приключихме с изказванията и сега давам думата на господин Манка за две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги, които изказаха мнението си днес. Искам нашата законодателна дейност да бъде упражнявана по възможно най-ефективния добър начин. Всеки от нас има различно мнение как могат да бъдат подобрени, подобрени действията и нашите задачи. На господин Бокруш искам да кажа, че разбира се има начин по който може да се постигнат ефективни економии. Това е един начин, който разбира се преди една година можеше да възпрепятства работата на политическите групи. Трябва Например, в нашата страна бяха предприяти мерки за по-голяма прозрачност. По този начин се постигат големи економии. Трябва да има външни оценки, трябва да има контрол. Тези, които предприеха такива стъпки, те постигнаха и могат да постигнат и в бъдеще намаляване на административните разходи. Разбира се, това е една дискусия, която ще бъде последвана от гласуване на доклада в рамките на Комисията по бюджетен контрол и в Комитета на регионите. Искам да апелирам към съвета. Трябва възможно най-бързо да приемем бюджета, така че институциите да могат да изпълняват своите правомощия и задачи, и които да са в унисон с задачите, свързаните в е, Лисабонския договор. Госпожа Триопел. Госпожо председател, уважаеми колеги, вие чухте колко противоречив е дебата свързан с бюджета за 2011 година. Това не е нищо ново или чудно, тъй като тук става въпрос както за економии, така и за увеличаване на определени финансови средства. Вие видяхте, че госпожа Гресле се изказа в подкрепа на увеличаването на тези средства в размер на 1500 евро. Чухте и други колеги, които бяха против. Трябва много отблизо да се от... направи оценка на тази евентуална мярка за увеличаване на средствата за сътрудниците с 1500 евро. Беше решено допълнителните средства да бъдат прехвърлени в резерв и да се използват след като се извърши оценка. Това трябва да бъде направено, изпълнено като мярка, трябва да имаме черно на бяло оценка и трябва много сериозно да се занимаем с резултатите, простичащи от тази оценка, така че да можем да продължим нашите консултации с съвета, да можем също така да изградим и нашата собствена позиция. Добре е да се придържаме към сегашната ситуация, въпреки че има различни мнения, има и една позиция, към която се придържа мнозинството от колегите. Благодаря ви много и се надявам за едно безпрепятствено продължаване на процедурата по одобряване на бюджета. Благодаря. С това приключихме дискусията по бюджета.